Good afternoon, dear colleagues. Добър ден, колеги. Добре дошли на учредителното заседание на Комисията по бюджета. Откривам заседанието. Ще започна с поздравление за всички вас, членове на Европейския парламент, за това, че сте избрани или преизбрани в много случаи. И също искам да ви поздравя за решението да се, присъедините, да се присъедините към комисията по бюджета. Една от комисиите, най-важни, които са най-важни в Европейския парламент и участва в преговорите за бъдещия бюджет на парламента в финансовата рамска до 2027 година. Още веднъж Поздравления! Аз ще председателствам първата част от тази среща. Аз съм временен председател. Ще изберем новия председател и аз бях заместник председател в предишния мандат и единствената цел, колеги, е да изберем председател на комисията и четирима заместник председатели. Първо ще изберем председателя и след това заместник-председателите. Четири има такива. Трябват ви карти за гласуване. В случай, че гласуваме електронно. А ако не притежавате електронна карта, можете да помолите вашите асистенти да вземат такава от третия етаж. Също трябва да ви информирам за, кои, за това, кои са заместниците на членовете Матео Адинолфи, замества Ана Болфиско, Клея Фокс, Джонатан Булок, на Лист замества Валентино Горант, Майя Форори замества Луперт Форол, Линда Велучи и Хебърт Долфманс замества Райнет Вилас. А ако има други заместници, които заместват редовните членове, моля информирайте секретарията преди начало на гласуването. И сега можем да преминем към избора на новия председател. Първо трябва да проверя дали имаме кворум 41 членове общо. Е, мисля, че има повече от 11 членове, което е необходимия минимум. В такъв случай, ако имаме кворум, може да пристъпим към избора, отправям покана за вас за изтигане на кандидатури за избор на председател. Те трябва да бъдат издигнати от политическата група или най-малко от от една двайста от всички членове на комисията. И преди да ви дам думата, Искам да напомня, че всички, които се представят за кандидати, трябва да бъдат членове на тази комисия. Трябва да са представили декларация за за кодекса уместно поведение и декларация за финансовите интереси. Още веднъж, ако има още веднъж започваме кандидатурите за председател на комисията.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 Той беше министър на Белгия, министър по финансите, економист е по образование. Смятаме, че разполага с необходимия опит и отговаря на необходимите изисквания, за да ръководи тази комисия в следващите две години и половина. Повтарям, смятам, това е много подходящ кандидат за председател. Много благодаря, господин Авер Овелволт. Има ли други кандидати? Ако не, тогава господин Оверволт трябва да каже дали приема тази номинация. Той, ако той приема, то тогава продължаваме избор чрез акламация. Йоан Фан Оверфелд. The chair is yours now. Congratulations. Поздравление! Вие сте избрани за председател на комисията. И сега давам ви думата, за да може да продължите с избора на заместник-председатели. To... Здравейте, колеги! Първо, поздравление за всички членове, които са избрани или преизбрани в Европейския парламент, така както каза и предния оратор. За мен е чест да бъда част от тази комисия и ще се опитам да направя всичко възможно, за да изпълня а, задълженията си по възможно най-добрия начин – Надявам се, че мога да разчитам на вашата помощ. И само да потвърдя, казвам се Йохан, така се произнася моето име. Мисля, че в предното въведение беше казано по друг начин. Предполагам, че можете да предположите а, а, от, от външния ми вид, но все пак да потвърдя Йохан е името ми. И сега един по един избора на заместник-председателите. Първи, втори, трети и четвърти заместник-председатели. Както вече беше посочено, е, заместник ще участват в гласуването. Е, бяха споделени в е, началото на срещата. Ако има някакви промени, те трябва да бъдат анонсирани преди да се обяви гласуването. Вече проверихме, че имаме кворум. Нищо не се е променило в залата. Е, също искам да напомня, че според правилника трябва да спазваме а, разнообразието при избора на бюрото. Не може да има само мъже или само жени. Затова не се позволява всички заместник-председатели да са а, само жени или само мъже и съответно да са от една и съща държава. Затова моето предложение е да преминем към избор на третия заместник-председател – Както беше съобщено за тази позиция, има жена кандидат. И ако се договорим, така ще спазим е, равнопоставеността между половете. Съгласни ли сте с това? В такъв случай продължаваме както е по правилник. Призивавам за, трети, за назначение на трети заместник-председател. Кандидатура за трети заместник-председател. Благодаря. Поздравление за това, че бяхте избран. Надявам се, че ще успеем да работим успешно съвместно и ще защитаваме позициите на парламента в комисията по бюджета. Предлагам Маргарита Маркес като трети заместник-председател. First of all, have to ensure that the candidate is a full member of първо трябва да се уверим, че тя е пълноправен член на Европейския парламент, че тя е попълнила декларация за финансовите интереси и декларацията за кодекса за уместно поведение. Госпожа Маркес е представена като кандидат. Тя приема ли? Приемате ли номинацията? Да, приемам. И сега да продължим чрез акламация, в случай, в случай че няма други кандидати. So we go from three to one, and uh, we. Uh, sorry. You could invite her to join you on the podium. Okay. S Sorry, just beginner's mistake. I have, please... Извинявайте, направих грешка като начинаещ. Е, моля да се присъедините е, към нас и да дойдете тук. Okay. Uh, Сега продължаваме с избор на първи заместник-председател, номинации за първи заместник-председател. Господин Фернандес. Euh, e Благодаря, господин председател. Поздравление и ние от страна на НП искаме да предложим за заместник-председател господин Левандовски. Убедени сме, че с такъв а, председател и такъв заместник-председател и такава коалиция от членове, ще работим в комисията наистина в полза на Европейския съюз и неговите граждани. Благодаря. You, uh, accept the nomination? Приемате ли тази номинация? Да, готов съм за действие. That makes at least three of us already. Вече сме трима. Може ли да продължим чрез акламация? Please, Mr. Lewandowski. Моля, присъединете се към нас е, на, на трибуната. Now I call for the nomination for the election of the... Номинации за втори заместник председател. Втори заместник председател. Благодаря, господин председател, за Обнови Европа. Господин Олия Шестер предлагаме. Той е бивш белгийски министр, включително и на бюджета. Господин Шастел. Приемате ли тази номинация? Да, приемам. So, please, uh, can we again proceed by uh, acclamation? Може ли чрез акламация да продължим? Please, Mr. Chastel. Господин Честел, заповядайте. Now we call for the nomination of the fourth. И сега номинации за четвърти заместник председател на Комисията по бюджети. Господин Фернандес, отново имате думата. Още веднъж благодаря, господин председател. Господин Хербст предлагаме. Господин Хербст, предлагаме. Приемате ли номинацията? Може ли да продължим чрез а, акламация? So this is, uh, this has been going wonderfully. I'm, uh... Мисля, че избора премина успешно и това е показателно за успешния начин, по който ще работим и в бъдеще. Последно съобщение. Следващото ни заседание са през юли на 22 Започваме в 4 часа до 16.30 и на 23 започваме в 9 сутринта до 12.30 тук в Брюксел. Благодаря ви много.